Dear colleagues, it is uh, time to start. Време е да започнем. Позволете да приветствам господин Кармановела, член на комисията. И моля да започнем веднага с нашите разисквания, тъй като не разполагаме с много време. Господин комисаря трябва да си тръгне в 5 часа след обяд. Помолихме господин комисар Вела да дойде тук, защото трябва да разискваме въпроси, свързани с европейската политика за биомногообразие. Обикновено започваме с уводни думи от комисаря, който е на гости. След това даваме думата на координаторите за въпроси след което даваме думата на комисаря за отговор и следва нов тур въпроси и отговори. И така, господин комисар, заповядайте, имате думата. Thank you very much, Giovanni. Благодаря много, Джовани. Господин председател, уважаеми госпожи и господа, благодаря най-напред за това, че ме поканихте отново на заседание на вашата комисия, за да ви запозная със състоянието на нещата по отношение на природата. Това е доклад, представен от комисията преди няколко седмици. Докладът е от голямо значение е също така, що се отнася до проверка целесообразността и пригодността на нормативната уредба в средносрочен план и на стратегията за биомногообразието. Ще ви запозная с тези аспекти. След добра дискусия, която бе проведена с министрите на неформалния съвет по околна среда през месец май, това е една чудесна възможност за мен днес да изслушам и вашето становище по тези въпроси. И така, нека да започнем направо с доклада за състоянието на природата. Би трябвало да сме го горди от този текст, защото представлява най-амбициозния набор информация за местообитанията и видовете в Европейския съюз, създаден с благодарение на тясно сътрудничество между държавите членки и европейските институции. Искам да подчертая значимата работа на Европейската агенция по околна среда, при анализа и съставането на доклада. Какво ни казват тези данни? Какви са последствията и заключенията, които можем да очертаем? Европейците създадаха ландшафта и а, всъщност създават ландшафта и съдбата на природата а, с векове наред. Но а, промените стават все по- значими. Интенсификация на селското стопанство, инфраструктура, развитие на градска среда, замърсяване. Всичко това нанесе сериозни щети на природата. Откъде тръгнахме? при нашата уредба в областта на екологията. Първата цел е да се намали а, разрушението и вредата за местообитанията и а, тяхното възстановяване там, където това е възможно. Разбира се, това е изключително важно за нашето оцеляване. Задачата е изключително а, сериозна. Сигурен съм, че сте съгласни. Тази задача е валидна и днес. Природата обаче не винаги а, откликва бързо на мерките, които ние предприемаме. Добрата новина е, че изпълнението на нашите директиви за природата започва да дава а, резултати. Например, видовете, като а, например видри отново се възстановяват в Европа. Също можем да, същото можем да кажем също така и а, за различни а, проекти, които са насочени към възстановяване на местообитанията и природата в рамките на Life Natura 2000. А, това е а, гръбнака на нашето законодателство и винаги е било в фокуса на вниманието. Колко ефективно е това законодателство? Още една добра новина мога да споделя. Мрежата има своето значение за стабилизиране на тенденциите при оздравяването на местообитанията и видовете, които все още са застрашени. А също така различни птици и популации на птици сочат примери, че все още има какво да се направи, но тенденцията върви към добре. Нещата не са идеални, обаче все още губим биомногообразието и значителен брой видове и местообитания продължават да търпят вреда. Вярно е, че инвестициите в природата са факт, и а, те започват вече а, да показват добри резултати в хода на изпълнение на проектите. Възстановяват се популации, видове, местообитания се възстановяват. Това е изключително важно и за а, възстановяването на екосистемите, което пък имат своето голямо значение за обществото. Обаче, напредъкът не е достатъчен да ни помогне да постигнем целите, които сме си заложили в стратегията на Европейския съюз за биомногообразието. Кои са най-големите проблеми за природата? Като цяло, картината е ясна. Що се отнася до а, сухоземните характеристики, можем да кажем, че резултатите и последствията от селското стопанство са най-значими. Що се отнася до морските характеристики, използването на морските ресурси и замърсяването имат най-голямо въздействие. Не мога да ни изненадат тези резултати, но ние трябва да помислим още по-задълбочено къде можем да намерим решенията на по-значимите проблеми, които много добре съзнаваме. Една основна област е използването на фондовете на Европейския съюз. Те предоставят богати възможности за подпомагане и финансиране управлението, възстановяване на Натура 2000 и съответната мрежа, но не са използвани допълним потенциал. Държавите членки също така се бавят при изпълнението на нормативната уредба в областта на природата. Дори 20 години след приемането на директивата за местообитанията, много от обектите по Натура 2000 нямат ясни цели за опазване, нито пък мерки. Ние сме още далече от завършване на работата по защитените морски зони. Това е едно предизвикателство, което аз приех като комисар, е, отговаряйки по въпросите за римното стопанство. Редица нарушения са и ще бъдат изискващи сериозни решения, защото те са следствие на тези проблеми. Следователно, нужни е да се възприемат бързи решения и така стигам до проверката на пригодността на уредбата в областта на природата. Искам да подчертая най-напред следното, че най-напред първия заместник председател Тимерсманс и аз подчертахме, че комисията няма намерение да намали нивото на амбиция на нашата нормативна уредба в областта на природата. Това е изразено също така и от много министри по време на неформалното заседание на съвета, проведено през месец май. Напълно съзнавам, че има изключително много чувствителни въпроси, свързани с въпроса, свързан с проверка пригодността на нормативната уредба и естествено предизвикват и нетърпение. Какво правим с птиците? Какво правим с директивата за местообитанията? Ни питат много често. Много мога да кажа, че трябва да приключим общественото допитване и оценката преди да започнем дебат относно следващите стъпки. Темата е изключително важна и не трябва да прибързваме преди да разберем какви са съществените проблеми и да търсим решенията. Какво мога да ви кажа вече? Има високо ниво на ангажимент, проявен по отношение на много от участниците в процесите, не само неправителствени организации, но и земеделски стопанства, организации в рибното стопанство, ловци, риболовци и други, които проявяват интерес. Аз съм уверен, следователно, че нашата оценка ще ни даде възможност да стигнем до заключения, с помощта на които ще можем да дадем най-резултатен отговор на въпросите. И така мога да кажа, че до сега колегите ми в държавите членки а, ме подкрепят, а, мен и службите, с които работим. Надявам се и на вашата подкрепа. Общественото допитване ще приключи на 24 юли месец. Вече получихме информации и отговори от над 200 000 души. Това е най-високото участие е, в обществено допитване, провеждано от комисията до сега. Ще представим предварителните решения на кон... и констатации на конференции през Брюксел, края на октомври и а, ви каня да участвате. Надяваме се, че тогава ще, е, предста... ще бъдем в състояние да продължим работата по е, пригодността на рамката и да представим тези резултати в началото на 2016. Що се отнася до прегледа на стратегията за биомногообразието, мога да кажа, че това е част от е, анализа, който се извършва и очаква да даде резултат в края на, на, на есента. С помощта на тази ревизия ще можем да анализираме проблемите и да установим къде са нужни повече усилия, за да можем да поемем още по-големи ангажименти до 2020 година в областта на биомногообразието. Всичко това ще бъде отразено и в различните аспекти на нашата политика и реформи, включително общата селско-стопанска политика, както и многогодишната финансова рамка. Резултатите от средносрочния преглед – в крайна сметка ще ни дадат възможност да анализираме а, устойчивите цели за развитие и да ги превърнем в цели на действия в Европейския съюз. Така че по този начин искам да ви убедя, че ние не просто ще разсъждаваме къде сме успели и къде не. Нашата основна цел е да предоставим едни задълбочени констатации, що се отнася до евентуалния неуспех да изпълним задачите си. Това е изключително важно, защото в крайна сметка значимостта на природния капитал е изключително важен и ние трябва да инвестираме с доста е, а, е, голяма скорост в разрешаването на съществуващите проблеми. Както а, е, вече бе проведено разискване по време на така наречената зелена седмица, отбелязан е значителен напредък, но той не ни позволява да постигнем заложените цели за 2020 година. Нужни са още повече усилия, особено що се отнася до интегрирането на биомногообразието в секторни политики и тяхното изпълнение. Така че да можем да гарантираме постигане на успех, който да бъде реално измерим. Разбирам, че Европейският парламент възнамерява да се заеме с доклад по собствена инициатива и аз е, е, горещо приветствам това. Нужно е наистина да наберем е, инерция, за да може да постигнем своите цели 2020 година. Устойчивото развитие, економическо, социално и екологично, е изключително важен елемент от нашата политика и когато изпълним това, ние ще можем да е, изградим е, една успешна Европа и да гарантираме гарантираме бъдещето на гражданите ни в дългосрочен план. Трябва да работим съвместно към все по-обхватна оценка на биомногообразието и екосистемите като основа за нашето здраве и богатство. Това беше и темата на успешно проведената Зелена седмица тази година – това е и тема, която е в сърцевината на нашия дневен ред за повече работни места и растеж. В заключение е, тъй като идвам от един малък остров, много добре осъзнавам какво означава ограничени природни ресурси и необходимостта добре да се грижим за тях в името на нашето благоденствие и това на бъдещите поколения. В този контекст принципа на предотвратяване и е, предпазливост е много важен за нас. Нека да направим нужното да не нанасяме щети. Економиката ни растежа в крайна сметка ще бъде много по-голям, ако спазваме изискванията на природата, а не правим всичко това за сметка на природата. Така че аз бих желала нормативната уредба в областта на екологията да бъде изградена на още по-здрави основи. Заедно ние можем да постигнем повече, да подобрим изпълнението, да увеличим капиталовложенията в природата и да управляваме мрежата на Тура 2000 още по-добре. Благодаря за вашето любезно внимание. С интерес ще изслушам вашето мнение по тези въпроси. Благодаря, председателя. Благодаря, комисар Вела. Започваме с първия тур въпроси. Господин Иво Белет, НП, е, имате думата, но предупреждавам, моля ви, по две минути, нека бъде всяко изказване. и Заповядайте. Благодаря, господин председател. Много е кратко това време, наистина. Благодаря, е, господин комисар, че дойдохте на нашето заседание. Действително държавите членки имат е, изразено съгласие по отношение целите 2020-2050 година за место обитанията. Трябва да следваме преначертените решения. Четем документа, който комисията е подготвила много внимателно. Четохме за видрите, за птиците. Това е прекрасно. Но има и данни, които не са толкова удовлетворителни и те ни тревожат. Вие казахте, че е нужно да инвестираме в природата, всички сме съгласни с това. Също времено обаче знаем, че е необходимо да и, е, хармонизираме политиките, по които работим инфраструктурни капитоловушения не непременно винаги трябва да бъдат правени в изграждане на пътища, трябва да обърнем внимание и на ЖП връзките. Разбирам напълно казаното от вас. Много ще ни бъде интересно докъде ще стигне този средносрочен преглед. Очакваме с интерес констатациите на комисията по тези важни директиви. А след това, като предложите и някакви промени, е, с интерес ще разгледаме конкретни аспекти и членове е, във връзка с целите, както вече казах, 2020-2050 година. Вие разгледахте всички заинтересовани страни, участници в процесите, особено земеделските стопани. Наистина много е важно а, тяхното поведение да бъде действително екологосъобразно. Това е много важно за бъдещето на природата. Въпрос. Как точно ще се спи правите по отношение промяната на директивата за птиците и местообиданията? Благодаря, Матиас Грот. Благодаря, господин комисар. По време на Зелената седмица вие казахте, че се разглежда най-големия успех на Европейския съюз, мрежата на Тура 2000 членки, но знаем, че не всичко е приключило в тази област. Държавите членки все още са на етап въвеждане в изпълнение, така че много внимателно трябва да подходим при анализа всички, които трябва да изпълняват директивата, са изправени пред сериозни проблеми. Знаете, че изпълнението, реализацията не е най-лесният аспект. Например, когато в мой избирателен район се работи по директивата за водите, и се срещат сериозни проблеми, когато работата е свързана с тези защитени зони. Така че, просто отправям едно предупреждение. В крайна сметка, всичко ще зависи от привеждането в изпълнение. Не бива да работим един срещу друг. Що се отнася до разходите? 5,8 милиона е заложила комисията, докато, както разбираме, в крайна сметка ще бъдат необходими между 2 и 3 милиарда. Необходимо е в крайна сметка да заложим на качественото прилагане в изпълнение, за да можем да подобрим качеството на средата, в която живеем. Добре е, че се прави предложение за преразглеждане, за ревизия на нормативната уредба. Но нека хората не остават с впечатление, че изоставяме, че се бавим че спираме работата по Натура 2000. Това е моята гореща молба. Благодаря. Следващия оратор, заповядайте. Eh, eh, eh, Благодаря, господин председател. Господин комисар, добре дошъл в нашата комисия за околната среда. Аз ще бъда докладчик по тази тема от нашата комисия. Имайки предвид факта, господин комисар, че понякога субективното впечатление е, че вършите нещата инак под натиска на финансово-економическата криза, твърде често екологичното законодателство, насоките на Натура 2000 и прочие, застават срещу економическите съображения такова е субективното впечатление. От друга страна обаче загубата на биологичното многообразие, на биологичните услуги представя един от най-сериозните рискове за самата економика. В Ландрия, откъдето съм, са проведени много впечатляващи изследвания и специалистите, учените бият тревога е, като се опитват да убедят обществото, че противопоставянето на економиката и околната среда, съответно екологията, е отживяло времето си клише. Има много положителни примери. Е, би трябвало да видите, около Антверпен се реализира проект, е, който доказва противното в доклада от 2008 година за състоянието на природата се твърдеше, че за природата е настъпил почти 12 час, без 5 минути. Така че първият ми въпрос към вас е, е, е някакси напълно очакван. Какво смятате да направите вие, за да гарантирате е, по строгото съблюдаване на екологичното законодателство, на Натура 2000 и прочие. Много озадачаващо бе да чуем казаното в началото от месец юни от заместник председателя на комисията Тимерманс, че директивите за местообиталищата и за птиците били устарели и трябвало да бъдат модернизирани. Възможно е но ако ще се прави това, то трябва да се основава на факти, на неопровержими данни. Благодаря, господин Гербранди. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар, за това, че представихте доклада си за състоянието на природата пред нашата комисия. Няма да повтарям казаното от преждеговорившите, бих искал да подчертая само някои неща. Както казахте и самият вие, огромният успех на действащото законодателство за опазването на природата в Европа. Но наистина този успех е толкова по-голям, направо невероятен, когато законодателството се прилага строго. На второ място, природата ни дава всичко, от което се нуждаем. Нейното многообразие и нейната стойност е неизмерима. И аз съм съгласен с тези констатации е, от доклада, но е, в него се отправя предупреждение и за заплахата за биологичното многообразие. Например, е, е в селското стопанство, имайки предвид, че близо 50% от е, площите в Европейския съюз е, са обработваеми, за да екологизираме обаче общата селскостопанска политика, приехме разпоредби, които според мен се оказаха пълен провал. Крайно не, неубедителни. В резултат от компромисите между държавите членки. И още повече на практика се разводнява, така да се каже, тази уредба. Така че въпросът ми е съвместно с комисаря Холган какво смятате да, да направите, за да противодействате. А какво да кажем за някои други области? Да, можем да насочим вниманието си към е, екологичното законодателство, към нашия малък, но много успешен проект, програма LIFE. Обаче, какво да кажем за другите политически области? В това число за инвестиционния план на Юнкер. Не би ли следвало да въведем далеч по-строги екологични критерии за опазване специално на биологичното многообразие в тези политически области? И най-сетне всички знаем, че парите не стигат, обаче все пък разполагаме с 3,4 милиарда евро за целия финансов период, за лайф, а в същото време 22 милиарда са отделени е, в селското стопанство за екологизация. Европейската сметна палата обаче констатира, че едва ли от изразходването на тези средства в селското стопанство може да бъде посочен някакъв количество, количествено изразим резултат. И най-сетне, господин комисар, бихте ли се съгласили с мен, че състоянието на природата ни води до едно категорично заключение, именно, че трябва да ускорим, да засилим работата си във всички тези области, които споменах, за да постигнем успех. Какво смятате да направите? Госпожа Колечна. Благодаря, за експозето, което направихте пред нас, господин комисар. Ние с интерес очакваме общественото допитване, което ще бъде проведено. Разбира се, по-важно е да се запитаме как ще постъпим с резултатите от този процес на допитване. Необходимо е да ги вземем под внимание в практиката. Тези резултати. Надявам се, впрочем, това допитване да се окаже полезно именно в този смисъл. По-нататък твърде често държавите членки биват критикувани, че не правят необходимото за опазване на биологичното многообразие, не изпълняват изискванията, които сме въвели. Обаче дали самата политика, която формулираме, е достатъчно последователна. Тук говорим за селското стопанство. Да ви дам един пример. За водоемите в е, държавите членки много средства се изразходват за тяхното изграждане и поддръжка. Всички добре знаем обаче, че тези изкуствени водохранилища имат отрицателно въздействие върху околната среда и биологичното многообразие. Друг пример биомасата. Непрекъснато казваме, че трябва да инвестираме повече средства в развиването на възобновяеми енергоисточници, но пък от друга страна има държави членки, които нанасят непоправима вреда на ландшафта, на, на, на природните местности, уж е, е развивайки възобновяеми енергоисточници. Твърде често, наистина, нанесената вреда е непоправима. Така че е, бих е, искала да коментирате непротиворечивостта или по-скоро противоречията, които съдържа самата политика на Европейския съюз. Не би ли следвало от тук европейските институции първо да погледнат себе си, а след това да критикуват държавите членки? След това говорим за инвазивните видове. Огромен проблем. Бихте ли развили по-конкретно намеренията си в тази област? Благодаря, господин Райкаут. Благодаря, господин председател, комисар Вела за разясненията, които ни дадохте. Честно казано, повечето от въпросите бяха вече зададени. Мисля, че в, атмо... в, в залата тук се чувства атмосфера на скептицизъм, на недоверие към цялото това упражнение. Разбира се, винаги може да се твърди, че трябва да огледаме действащите директиви, да видим дали те все още дават резултат. Всичко това е много хубаво. Човек просто не, не, не му дава сърце да критикува каквото и да било. От друга страна обаче комисията прави изявления, вече бе споменат господин Тимерманс, според които въпросът за модернизацията, така наречена на действащото законодателство, е предрешен. Да, ще се допитате до обществеността, обаче вие вече сте решили. И после, ако погледнем този процес на обществено допитване, в него е, много се акцентира върху цената на изпълнението, върху ефекта е, за заетостта, за економиката. Но аз не виждам какъв е смисълът от тези въпроси, след като очебийният най-сериозен проблем е самото неизпълнение на действащото законодателство. Вие въобще не питате е, гражданите за това. От една страна казвате уж, че няма да занижите изискванията, така наречената амбиция на, на своите намерения, от друга страна обаче говорите с обществеността за пари, но не и за конкретни действия. Та въпросът ми е пределно ясен. Защо в анкетата, в въпросника за общественото допитване почти не се отдава е, значение, е, почти не присъства въпроса за недостатъчното изпълнение на действащите директиви? И после какво смятате да направите с тези директиви? Вие в самото начало казахте, че директивите дават очаквания резултат. Когато са изпълнявани, разбира се. Тогава защо ще ги променяте? Благодаря, господин Перичини, има думата. Благодаря, господин председател. Господин комисар, вземайки повод от казаното току-що от колегата, съвсем накратко, докладът състоянието на природата констатира, че биологичното многообразие в Европа се е влушило през последните години. От друга страна обаче е постигнат и сериозен успех тогава, когато е, съответните директиви, специално директивата за природата, е, е строго прилагана. И говорих тук за, за виделите, за бобрите, за някои други е, видове флора и фауна, добре. Но какво смята да направи комисията, как ще постъпи по отношение на тези държави членки, които в разрез с току-що казаното от мен, не прилагат директивата и лишават гражданите от ползата, която тя би могла да допринесе. Благодаря. Господин комисар, колегите с нетърпение очакват вашите отговори. Заповядайте. Благодаря ви, най-напред въпросите бяха много интересни наистина. Бих искал да започна с следния въпрос. Така, за доклада състоянието на природата. Първо имаме доклад за състоянието на околната среда, след това доклад за състоянието на природата, който потвърждава е, констатациите наистина, Постигнат е напредък, но независимо от това не са постигнати всички зададени показатели и вече отделно от това и в двата доклада се отправя предупреждение, че ако така я караме, тъй да се каже за напред, проблемите ще се влушават. Така че първо аз да питам като се запознаете с доклада за състоянието на околната среда и на природата, смятате ли да оставите нещата просто така? Въпросът, прочем, е отправен към мен, но е отправен и към вас. И, и така и ще направим, надявам се. Що се отнася до общественото допитване, мисля, че целите са все същите. И въпросът е как ще се стремим към тях. Беше, бяха споменати също така земеделските стопани. Казвате, да, те били наши съюзници, нашите най-добри приятели. Бих искал да направя обаче една оговорка, като кажа, че добрите земеделци са наши съюзници. Добрите земеделци са наши приятели. Но както има добри земеделци и добро селско стопанство, така има и лоши земеделци и лошо земеделие. Така че трябва да сме бдителни. Матиас. Благодаря за, за зададения въпрос. За Натура 2000, да, има напредък и там, конкретно по сушата, обаче почти винаги забравяме, че биологично многообразие има и то трябва да бъде опазвано на, на 70 оставащи процента от планетата, а именно е, е, във водите на планетата. По сушата Натура 2000 като защитени територии преобладава, по водите всъщност относителният дял е само 4% от общо защитените площи по Натура 2000. И ние, вие сте прав, ние не се отказваме от нещата, от това, което сме поели като ангажимент. Обаче, поглеждайки напред към бъдещето, трябва да си дадем сметка за допуснатите грешки и да си дали действащото законодателство е годно да се справи с днешните предизвикателства. И разбира се, да не забравяме, че утрешните предизвикателства ще бъдат далеч по-сериозни от днешните. Даже въобще трябва да престанем да, да се вторачваме в днешния ден, а, а да гледаме напред към бъдещето и далеч по-сериозните предизвикателства, които ни очакват. И аз знам, че Матиас в своя избирателен район е постигнал много е, с, във връзка с опазването на, на водите. И когато говорим за оценка на ефекта на единица разход, тези анализи вършат работа, но твърде често тези анализи се извършват само за да се достигне до някаква парична стойност. Тоест, е, съотношението е изцяло финансово. Да кажем, 100 единици е, е, разход, 150 единици приход. А, фактически, пренебрегват се качествените измерители в рамките на един такъв анализ. Вашият докладчик тук е, е, по въпроса, надявам се, че ще можем да работим заедно с него, пита за представата, че економически интерес е, води. Да, за съжаление има такав, такъв, такъв предразсъдък, че опазването на околната среда винаги е задушавало економическата инициатива. Но и това вече се мени. И ни би трябвало да съдействаме за тази промяна. Много хора днес, особено младите, си дават сметка, че самата економика зависи от биологичното многообразие, което и да е изделие, промишлено ако щете, може да бъде проследено до природната суровина, до природното многообразие. Това не подлежи на съмнение. Ако не се грижим за биологичното многообразие, не се грижим за економиката. И още нещо, дори по време на кризата, секторът, който не престана да расте, е именно зеленият, така наречен сектор. По време на цялата криза. Така че предубеждението, че околната среда пречи всъщност на развитието е, е наистина едно а, много превратно предубеждение. Сега, и тук не става дума само за законодателството, ние тук ковем закони, грижим се за тяхното спазване, но частният сектор вече си дава сметка за необходимостта от опазване на биологичното многообразие и вече започва да инвестира. Вече значи в редица области с екологично значение, в това число така наречената кръгова економика, за изпълнението напълно съм съгласен. Най, най, най вече трябва да се наблегне върху изпълнението. Господин Гербранди, действащото законодателство казвате, наистина то дава резултати. Но, както казах, не постигаме всичко, което сме планирали. И преди да се захванем с нещо ново в нормативната област, трябва да огледаме изпълнението на действащата уредба. Природата е, е, е много важно нещо. Тя е люлка на живота. Е, животът зависи от нея. И тя е, е, ни предлага своите блага и не предявява своето вземане. И струва ми се, че ние се нуждаем от природата в по-голяма степен, отколкото природа се нуждае от нас. И ако се отнасяме добре към нея, тя ще ни се отплаща но в противен случай може да мине и без нас. И за селското стопанство, пак казах, трябва да се прави разлика между добро земеделие и лошо земеделие. Предстои съвсем скоро преглед на ОСП, на общата селско-стопанска политика и всъщност 30% от средствата по ОСП, точно, следва да бъдат насочени към екологизацията на земеделието и естествено ние ще следим, че тези 30% дават очаквания резултат. Аз така смятам, лично, ако не, както, както не субсидираме вредните емисии в, в земеделието, например, е, в енергетиката, извинете, то по аналогия би трябвало да престанем да субсидираме лошия селскостопански продукт или селскостопанския продукт, който произхожда от лошо земеделие, което уврежда околната среда. Фактически режи по този начин клона, на който седи. Що се отнася до отношенията ми с колегата Хоган, да, ние, ние вече работим заедно и ако е необходимо, ще предприемем и общи действия. Съгласен съм също с това, което казвате, че изводът, който може да бъде направен от доклада за състоянието на природата е да положим повече и повече усилия. Когато ме питате, хората, които ме питат какво смяташ да направиш, аз отговарям не, не аз, всички ние. И аз и вие трябва да положим усилия. По-нататък резултатите от допитването. Как ще постъпим с тях? Процесът поначало е много важен. Ние няма да предрешаваме нищо, без да вземем предвид е, е, всички мнения, е, отзиви, които съберем в хода на допитването. Вярно е, някои държави членки все още по традиция биват критикувани, че не опазват биологичното многообразие, ние ще насочим на там вниманието си към тези държави членки, ще, ще наблюдаваме и, и ще налагаме законодателството. Що се отнася до вътрешната противоречивост на нашето законодателство, аз ви казал следното. Законодателството е едно единно. Онова, което е противоречиво, което е непоследователно, е практиката, изпълнението. Оказва се, че в това отношение 28 държави членки, всяка от тях е кара на своя скорост и като говорим за амбиция, наистина, трябва да бъдем по-амбициозни по отношение на крайния резултат. Трябва да посочим у нези държави членки, които изостават, да видим защо. Изостават и да им помогнем. За инвазивните видове, да, ние се занимаваме с този въпрос, много сериозен. Днес вече сме свидетели на отрицателните последици от явления от преди десетилетия, не могат да се проследят днес е, отрицателните последици от разпространението на инвазивните видове, но, но ние знаем, че те няма да, да закъснеят тези отрицателни последици. Що се отнася до доверието в цялата тази работа, доверието на, на, на гражданите. Аз мятам, че ако нещо ни пречи да работим заедно и да напредваме заедно, то е именно недоверието. Ако ще е взаимното недоверие, би следвало да е, общуваме открито и дружелюбно. Сега хората не вярвали достатъчно на комисията. Аз е, пък бих попитал, вярвате ли вие на Европейския парламент? Вие самите вярвате ли в себе си? Може ли Европейският парламент да се ангажира, така както се ангажирам аз, че няма да отстъпи? Трябва да си имаме взаимно доверие. И ако вие нямате доверие на колегите си от парламента, моля ви, не посочвайте с пръст нас, или Джани, или Юрген, да сложим картите на масата и да говорим. Да, господин Тибърманс гарантира, аз гарантирам добре. Обаче, ако се шири взаимно недоверие, до никъде няма да стигне. Не, и говорим за неизпълнението и за цената на изпълнението. Аз обаче предпочитам да говоря за цената на неизпълнението. Цената на неизпълнението е далеч по-висока. Аз винаги така казвам. Не ме занимавайте с това колко струвало изпълнението на еди коя си норма. Вижте колко ще струва, ако не я изпълните. И аз съм убеден, че тогава ще струва повече. Така, законодателството действа, аз съм убеден в това, политиката, която сме формулирали, действа, обаче предвид констатациите на, на двата доклада за околната среда и за природата, е, и предвид средносрочния преглед на действащото законодателство, ще трябва да си дадем сметка, както казах вече, че напредък има, но ако не се постараем повече за напред, ще изостанем. не можем, след като сме се запознали с тези доклади, да седим с кръстени ръце. И, и това не зависи само от мен. И накрая на въпрос на господин Педичини за биологичното многообразие на Европа и, е, и, и не само на европейската природа. Е, значи, когато говорим за биологично многообразие, не можем да очертаем границите на Европа и да забравим за всичко отвъд тях. Въобще няма национално или континентално биологично многообразие. Днес трябва да говорим за глобална околна среда, за глобално биологично многообразие е, и проблемите трябва да се решават глобално. Европейският съюз, следователно, трябва да бъде далеч по-активен и на световната Рен. Благодаря ви. Втори кръг въпроси ще изслушаме сега. Деветима колеги са се записали за изказване, обаче разполагаме с не повече от 12 минути. Е, така или иначе, ще ще дам възможност на всеки да се изкаже за по минута, но не повече. И ще помоля господин комисаря да отговори на всички така зададени въпроси. Шария Пирик. Благодаря, господин председател. Искам да вярвам, че мога да се доверя на комисаря. През 2007 година в Холандия Определихме своите зони по Натура 2000. Е, в тях има около 1000 животински вида и нашите земеделци се грижат за тези територии. Сега обаче другите предприемачи е, се обръщат към други въпроси. Амоняка, например. Холандия не прави онова, което вие току-що казахте. Говорим за економически, социални, екологични аспекти, говорим за мерки, приспособени към конкретните страни. В моята страна съдиите казват, че трябва да се избегне влушаването на положението с природните местообитания. В моята страна съдиите имат право да постановяват подобни неща. Има много фермери които искат да участват, но им се казва, не може да правите това, иска ми се да има яснота по отношение на подхода, кажете го на Тимерманс. Следващия оратор, господин Данс. Благодаря, искам да говоря за разминаването между действителността и това, което се говори по отношение на въздействието върху бизнеса. Често, например, представители на мината индустрия казват, че ще подкрепят директивата за птиците и за местообитанията, защото когато тя се изпълни, е, се осигуряват равни условия за бизнес и сигурност. Какво можем да направим, за да заличим тази пропаст между действителност и е, схващания по отношение на тази директива и въобще е, в каква посока върви? Благодаря госпожа Гърлинг. Благодаря, господин председател. По отношение на селското стопанство. Много колеги днес говориха за него. Пределно ясно е, че Европа не произвежда достатъчно храна, в никакъв случай не задоволяваме собствените си нужди. Моята страна, например, произвежда половината от това, което консумира тази храна трябва да бъде произведена някъде другаде. Какво е вашето стратегическо планиране в комисията? Ако искате да подкрепим този доклад за състоянието на природата, а искаме да го направим, е, откъде да дойде храната? И ако заложим само на мерките за екологизация, а вече беше казано, че те се провалят, Искам да попитам, не трябва ли да подкрепим някакво друго земеделие, което да произвежда повече, да бъде по-ефикасно и е, съответно да се погрижи за природата или просто да е, очакваме, че ще изнесем навън нашите проблеми с биоразнообразието и да очакваме, че третите страни ще задоволяват нашата потребност от храни. Благодаря, господин Фария. Благодаря, уважаеми господин комисар както стана с целите за 2010 година и сега се вижда по силата на някои данни, че няма да спазим изискванията спрямо загубата на биоразнообразие до 2020 година. Голям процент от БВП губим заради липсата на биоразнообразие, заради неговата загуба и това въпреки конкретните мерки, които се предприемат във връзка с директивите за водите, рамковата директива имам предвид тук, общата политика по селско стопанство, по рибарство, както и някои други законодателни текстове. Ставаме свидетели на свръхексплуатация на природни ресурси, на риболовни е, ресурси, на рибни ресурси по-скоро е, и на други феномени, които всички заедно водят до влушаване на положението с биоразнообразието. Какво да правим? Как да решим тези проблеми? Трябва да има законодателство, което да се прилага на национално ниво, или пък трябва да се разгледат по-добре секторните политики, например тази по селско стопанство или рибарство, или пък става дума за лошо изпълнение на законодателството на национално ниво. Какво планирате да направите в тази връзка? Благодаря, господин Ек. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисаря. Благодаря за това, че отделихте време за нас. Особено много се зарадвах, когато чух колко са амбициозни е, вашите цели. Аз, например, е, се зарадвах, е, защото мисля, че мога да ви се доверя. Говори се за добро и за лошо. Що се отнася до загубата на биоразнообразие, от една страна имаме за селските стопани, от друга страна имаме рибарите, които постоянно улавят повече отколкото трябва. Не може да се определя вашия подход като предпазлив. Напротив, той трябва да бъде революционен, защото ако бъдете категоричен в своите действия, ще има голяма полза за природата и за конкретни отрасли като рибарството. Имам конкретен въпрос. За какви срокове става дума? Благодаря, господин Явор. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисаря за това, че дойде. Поискахте откровено да си говорим, право в очите и ще последвам вашия съвет. В доклада за състоянието на природата става ясно следното. Ако има успех по отношение на биоразнообразието, то, то е там, където се прилагат както трябва директивите. Това не е мое лично мнение. Координаторите на комисията ЕМВИ, например, сметнаха, че няма нужда да се преразглежда директивата за природата. Съответно, как комисията стигна до заключението, че трябва да има преразглеждане на всички директиви, свързани с природата, или господин Юнкер просто се е събудил една сутрин и му се е присънило, че трябва да има преглед на тези директиви? Трудно да се убедят заинтересованите страни, когато се говори за преразглеждане на директивата. Аз мисля, че комисията се опитва да отвори котията на Пандора тук. Всички ние можем да си представим каква доза лобистка дейност ще има, ако се подложи тази директива за природата на повторно обсъждане. Това е една много опасна инициатива. Благодаря, госпожа Еви. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар. Благодаря за това, че отговаряте на нашите въпроси. Съгласна съм с колегите. Малко се объркахме. Доклада за състоянието на околната среда показва, че положението не е кой знае колко по-добро и над 70% от природните местообитания не са в достатъчно добро състояние. Нивото на опазване на животинските видове и не само на тях също не е задоволително. Искам да попитам нещо във връзка с политики от рода на земеползването. Когато заложим твърде много на урбанистичния подход, няма ли да унищожим вече постигнатото? В някои случаи успяваме да постигнем желаното, но сега като че ли се опитваме да унищожим постигнатото. Схемите за земеползване, за защита на определени територии са поставени под огромен натиск поради крайните економии, които предприемаме. Между другото, получаваме много петиции в Комисията по петиции на парламента, от които се вижда, че гражданите проявяват интерес и ето защо искам да получа конкретни отговори на своите въпроси. Колегата Ланген. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар. Законодателството за защита на природата в Европа ще бъде подложено на преглед. Идеята е да се намали бюрокрацията, за да може това законодателство да бъде приложено по-лесно и както трябва в цяла Европа. Тази идея я подкрепям. Но така наречената инициатива ReFit не трябва да бъде задна врата, през която да се премахнат мерки, които водят до опазване на околната среда. Има проблеми с изпълнението на законодателството в държавите членки и някои държави членки следва да наваксат изоставането. Какво ще направите вие като комисар, за да не се използва намаляването на бюрокрацията, с цел да се прокарат мерки, които ще навредят на околната среда. Следващия оратор, госпожа Мелиор. Благодаря, господин комисар. Аз искам да говоря за земеделието. В Европейския съюз харчи много за селско стопанство. Бих искала да ви попитам как точно екологизацията ще защити биоразнообразието. Ще ви дам един конкретен пример. Има един конкретен срок, в рамките на който може да се кандидатства за така нареченото земеползване, промяна на, на, на, на е, използването на земята, с която разполагат поради е, предвиденото в момента може за една вечер да изчезне биологичното разнообразие. Какво смятате вие в тази връзка? Председателя, нямаме кой знае колко време. Благодаря на всички. Ще дам думата на комисаря да отговори на всички въпроси заедно. Имате толкова време, е, сколкото искате да разполагате. Колегата от Холандия, съгласен съм с вас не можем да обобщаваме, да генерализираме. Както вече подчертах, не можем да кажем, че всички селскостопански дейности са лоши или добри. Същото въжи за рибарството. Най-лошото, което можем да направим е да генерализираме. Имаме обаче задължението да правим разлика и да търсим кое е доброто и кое е лошото. И някой ще трябва естествено да поеме отговорност. Господин Данс по отношение на разминаването между схващането и действителността. Говорите за докладите за състоянието на околната среда, на природата. Това са доклади, които са научни. За мен те са единствения инструмент, който може да заличи погрешните схващания. Когато говорим за политики, за пътя напред, е необходимо да говорим за решения възоснова на конкретната информация в докладите. Не трябва да се осланяме на погрешните схващания. Трябва да се прави разлика. Съгласен съм с вас. Госпожа Гърлинг, селското стопанство. Не мисля, че има отрасъл, който може да намери решения по-добри от тези, до които може да стигне самото селско стопанство, самия отрасъл на земеделието. Съгласен съм, че нямаме достатъчно храна, имаме право на избор обаче. Факт е, че днес 80% от храните, които консумираме, идват от 30% от територията на нашата планета. Това е положението. И аз винаги съм казвал, харесва ли ни или не ни харесва, ще трябва да се обърнем към океаните. Може да не сте съгласни, но аз мисля, че в този век трябва да се превърнем в економика на синьото развитие. Не може да очакваме само от сушата да изхранва 7 милиардното, а след няколко десетилетия то ще стане 9 милиарда население на Земята. Ето защо предвиждаме планове в тази връзка. Преди няколко дни започнахме публични консултации за по-доброто управление на моретата и океаните. Необходимо е да се обърнем към океаните и да търсим альтернативи на храните, на енергийните източници, на економическия растеж. Тук обаче трябва вие да се намесите. Искаме да потърсим економически възможности е, в моретата и океаните, но трябва да кажем, че тук трябва да се носи екологична отговорност. И ето защо искам да дойда при вас и да обсъдим екологичната отговорност, която трябва да се поеме, когато говорим за експлоатация на океаните. Днес не можем да говорим за економика, селско стопанство или рибарство. Днес трябва да говорим за устойчива економика, устойчиво селско стопанство, устойчиво рибарство, рибарство, устойчив туризъм. Всичко, което не е устойчиво, рано или късно ще изчезне. Това е пътя напред. Не искаме да има чисто и просто селско стопанство. Искаме да има устойчиво селско стопанство. Не се интересуваме от рибарството, а от устойчивото рибарство. По отношение на предизвикателствата спрямо биоразнообразието, още веднъж ще кажа. Докладите казват, че изпълнението на законодателството представлява проблем. Всички говорят за изпълнението. Когато доклада обаче казва, че има предизвикателства за плахи за биоразнообразието, основните трудности са следните. Селското стопанство, например, е на първо място то оказва 25% от така наречения натиск върху биоразнообразието. И селското стопанство заедно с останалите два феномена, които са на второ и на трето място, на тях се пада 50% от така наречения натиск върху биоразнообразието. Фактори, които не са взимани предвид в миналото, сега трябва да получат по-голямо внимание. Господин Ек по отношение на рамката. Сроковете Сроковете са ясни. 2020 година. Повечето от нашите цели са задължителни и те са вързани с конкретни срокове. Конкретните срокове най-често са 2020 година. Това означава, че това е крайният срок за постигане на целите. Това не означава, че 2020 година трябва да започнем със своята работа. Времето за действие е сега тъй като за постигането на повечето цели крайния срок е 2020 година. Господин Явор, директивите за природата, да, те постигат конкретни резултати, не искам да се повтарям. Проверката на състоянието не означава преглед. След консултациите можем да решим да не отваряме за дискусии съществуващи е, нормативни актове. Но трябва да се види. Може пък някъде да има нужда от е, преглед. Няма да правим нищо без да взимаме предвид е, всички бележки, всички консултативни процеси и така нататък. По отношение на политиките по земеползване. Неустойчивите решения в тази връзка са един от основните фактори, които засягат биоразнообразието. Ето защо трябва да обърнем внимание на този проблем. Що се отнася до изпълнението, от страна на държавите членки и намаляването на бюрокрацията, съгласен съм. Целите са най-важното и ако се наложи, те трябва да бъдат подсилени. Най-важното е да намерим по-интелигентни и удачни способи за постигане на целите. И ето защо тук се обръщам с молба към вас. Нека да работим заедно в това начинание. Тази сутрин е, следях е, гласуването по отношение на кръговата економика и се окоръжих. Целият парламент е застанал зад една обща цел. Благодаря за това, че ме изслушахте и за това, че ме поканихте. Благодаря, казва председателя, за вашето присъствие. We stop only one minute for ще направим кратка пауза за една минута, за да може комисарят да си тръгне и след това ще започнем с следващата точка от дневния ред. Okay, okay. Thank you very much. Non me lo fa sopra. Eh? Okay, dear colleagues. Уважаеми колеги, можем да започнем. Следващата точка по дневния ред размяна мнение с представители Европейския център профилактика контрол върху заболяванията и СЗО относно вакцинирането. Първо ще изслушаме експозетата на нашите гости, а после ще дадем думата и на представител на комисията да представи позицията на комисията по въпроса, след това следват разискванията. И така, позволете най-напред да дам думата на господин Кяч Пол, от е, Европейския център профилактика и контрол върху заболяванията, а след това ще дадем думата и на други оратор. Заповядайте. Благодаря. Много ви благодаря, че сте останали в залата, защото темата е изключително важна. Три са основните послания, които искам да отправя към вас. Ваксините са изключително резултатни. А, освен това, те са безопасни, а в Европа недостатъчно вакцинираме е, гражданите, за да постигнем целите, към които се стремим. I think perhaps in the modern, age of modern medicine и така, в съвременния свят, като че ли забравяме колко голяма е ролята на ваксините при предпазване профилактика от опасни болести. Ето, например, в момента виждате снимка на Макс, един младеж, който е бил здрав. Uh, wasn't vaccinated. He got measles. Той не е бил вакциниран, а разболял се е от морбили, след което, за съжаление, следват осложненията 2012 година. За съжаление, след заболяване на мозъка, момчето почива. Действително е, много са опасни тези заболявания. Те водят до смърт и трябва непрекъснато да си припомняме този факт. Този месец е, станахме свидетели на много тежко заболяване дифтерия. Е, проявило се при 6 годишно дете, което не е било вакцинирано. Така че това са случаи, които просто ни припомнят сложността на тези случаи много трудно беше да се реагира, да се назначи лечение, особено за да може да се преодолее токсичността на заболяванията. Така че, ако не направим нужното сега, в бъдеще може просто да не ни стигат вакцините, не, прощавайте, антибиотиците, с които можем да, реш, да решим тези проблеми. Както вече казах, ваксините са изключително резултатни. Това са резултатите за а, морбили, за паротит, рубеола и съответните години. Мисля, че можем да кажем, че наистина при въвеждането на ваксините виждаме значителен скок в подобряване на положението. Има много малко случаи, при които има известен обрив, е, получава се леко заболяване на някои от тези болести, е, морбили, заушка, рубела. Много малко са проявленията на тежки заболявания, тежки осложнения е, на тези заболявания както вече посочих, получават се заболявания на мозъка, осложнения с слуха, много а, сериозни са те, но много малко. Както вече казах, ваксините са изключително безопасни. През годините ставаме свидетели на а, редица а, заплахи а, които нямат основание срещу вакцини, например рубеола в Обединеното кралство. Правят Правят се публикации на темата. В момента виждате смис един пример на наистина проучване, което е напълно дискредитирано, в случая е напълно разкрит в пресата. И така, Някои а, е, лекарства, лекарствени препарати са изключително резултатни, много ефективни, но въпреки всичко, както вече казах, не можем да постигнем наистина заложените цели а без вакциниране. Що се отнася до морбилите? Имаме цели за премахването, но 2010-2015 обаче няма да можем да постигнем тези цели. Може би 2020 година ще постигнем резултатите, които бяхме заложили за тази година. Какво става с морбилите в Германия? В момента френско-германската граница има случаи на морбили Едно а, малко дете, за съжаление, а, почина след а, епидемия от морбили. И, за съжаление, може а, тази, а, тези епидемии да се а, зачистят, имайки предвид случващото в света, да речем в Сирия, морбили, в Украина, туберкулоза и има и други а, примери, които можем да посочим при неизползване на вакциниране борбата срещу тази болести. Why is it that we are not... Защо не постигаме а, заложените цели? Една от основната причина е онова, което ние наричаме колебливост или нерешителност за вакциниране. Обществото, както и медицинските професионалисти, може би няма достатъчно доверие към ваксината да изпълни обещаното на опаковката. Има притеснение връзка с безопасността а просто понякога липсват условия за достъп до медицински услуги и вакциниране. Поне това са резултатите, до които стигаме ние в нашия център. Освен това, съществува и страх по отношение а, сигурността на вакцините, неоснователен страх и също така, що се отнася до лекарите и медицинските служители, проявява се известна колебливост сред тях относно използването на вакцините друго основание. Има представители е, на е, населението, които са трудно достижими в кампаниите за вакциниране. В случая виждате представители на роми, мигранти, трудно могат да бъдат е, намерени, те обикновено са маргализирани, някои от тях са също така бедни. И а, е, в нашия център сме разработили план за действие, а, е, за да можем да постигнем целите си, особено що се отнася до рубеолата, с а, внимание на насочено към онези схеми, които имат успех, така че да може да достигне медицинското услужване и вакцинирането до тези а, групи. Автохонни в някои случаи, труднодостъпни, мигрантски групи. Вероятно съзирате, че в момента Европа все повече и повече е изправен пред подобен проблем. And then, thirdly, по-нататък, на трето място, има, разбира се, проблема с предоставянето, доставянето. Имаме реал, реални проблеми в, в Европа сега, що се отнася до доставянето на вакцина, да речем срещу коклюша магарешката кашлица. Една трета от нашите държави членки докладват, че има затруднения при доставката на тези вакцини. Тоест, виждате комбинация от а, проблеми производство, доставка, има увеличено търсене в държавите, нови програми за вакциниране, във връзка с вакциниране, например, на бременни жени през първите два месеца или пък на пеленачета в първите два месеца от живота им. Така че, на практика, три от всеки девет производители на вакцина са излезли от производство през изминалите години. И сега какво прави нашия център по този въпрос? Имаме много дисциплиниран подход. Тази година се надяваме да можем да подкрепим изискванията за иммунизация, които всъщност ще бъдат производни от заключенията на съвета, освен това ще създадем условия за вакциниране на колебливите групи ще посещаваме държави членки при а, отправяне на покана и искане, ще координираме, подкрепяме нашите мрежи. В крайна сметка е много важно да подкрепим всички усилия за укрепване системата а, за борба с а, заболяванията, използвайки ваксините. Какво друго може да се а, осъществи на европейско ниво? Заключението от 2011 година на съвета са из, от изключително голямо значение, затова ги повтарям и сега. Нужно е да подкрепим големите проекти в рамките на Европейския съюз, в това число колебливостта относно използването на вакцини, достигане до а, тези групи от населението, които не са а, вакцинирани, за да може в крайна сметка да а, се укрепи имунитета. Имаме и насоки в центъра, които са разработени живота ни, необходимо е да имаме и е, изчерпателна информация, за да знаем много ясно къде са пропуските, къде следва да насочим вниманието си, за да подобрим положението. Благодаря много за вашето внимание. Our... Благодаря. А сега ще дадем думата и на представителя на СЗО. Заповядайте, господин Бартолини. Uh, благодаря. Много се радвам, че имам възможност да говоря за ваксините и вакцинациите пред членове на Европейския парламент. Вакцинацията е една от най-ефикасните намеси, форми на намеса в общественото здраве. Бих искал пред вас накратко да обобщя изложението на някои от въпросите, които вече бяха изложени до някъде от колегата, да доразвия малко въпроса за намесата, за за действията от страна на държавите членки. Знаем, че е, е, вакцинирането е сред най-ефикасните е, инструменти на общественото здраве. Освен това, знаем, че причините, по които човечеството успя преди няколко десетилетия да изкорени от лицето на Земята някои от най- е, смъртоносните болести, е, като едрата шарка. Съвсем скоро ще бъде премахнат и детския паралиш, е, полиемиелита, се дължат именно на, на ваксините. Това, нали, това са все такива бичове на, на, в сферата на общественото здраве. Но, все пак, въпрос за вакцинациите е свързан с няколко съображения. Първо, е, можем да говорим за правото на всяко човешко същество да бъде предпазено от предотвратими заболявания. Освен това, ако погледнем статистиката, около 13,8 14 близо е, милиона смъртни случаи е, са били предотвратени само от началото на века до сега, благодарение на вакцинациите. Ето виждате още данни от, публикувани от Ланцет, уважаваното списание за вакцинирането от ХПВ. Това са експертни оценки виждаме 58 милиона 12 годишни момичета в 179 страни, ако бъдат обхванати, е, би е, били предотвратени 690 хиляди случая на е, рак на шийката на матката, съответно 420 хиляди смъртни случаи. Себестоеността се изчислява на около 4 милиарда щатски долара, но ефектът превишава и тази на пръв поглед сериозна сума. Имаме известни, както каза и колегата, безпокойства, свързани с обхващането на населението в Европа от вакцинационните кампании. Виждате, тук са показани държавите членки. Е, има сериозни разлики между някои страни по отношение на обхващането е, от вакцината срещу морбили. Виждаме Франция, Австрия се открояват, е, а Швеция, например, 95%. Е значи има какво да се направи. Неизпълнението на показателите се дължи на известна съпротива от определени обществени слоеве, независимо от доказаните нееднократно е, и безопасност и полза от ваксината. Ето тук е, виждаме въздействието на едно недобросъвестно научно изследване, което е опровергано и оттеглено. Когато е публикувано изследването, виждате обхвата на ваксините срещу морбили в Великобритания е, драматично е, намалява и са необходими след опровергаването на, на резултатите от изследването до 10 години, за да се възстановят е, нивата от преди това. Това е кривата на вакцинациите срещу грип в Италия – на и над 65 годишна възраст. Около 75% от тези граждани са обхванати. И виждате, за, че през, между 2009-2010 година е, имаме спад от 69% на 49%. И обратно, и прочим, продължава, задълбочава се този спад поради разпространяването на слух – че ваксината срещу грип е, причинявала, е, е, причинила смъртни случаи сред възрастни хора, което не може да бъде вярно. И, и такива, такива случаи непрекъснато се появяват остават бели полета в е, иммунизационните е, програми. Един от въпросите, свързани с предотвратимите е, чрез вакцинация болести, една от особеностите е, че те не могат да бъдат предотвратени завинаги. Че трябва непрекъснато да се подновяват усилията. За съжаление обаче, добрата новина не е новина. Когато вакцината върши работа, никой не отразява това широко. И това е проблем, защото не се за, заостря вниманието на, на обществеността към а, проблема. Е, колегата вече спомена няколко, няколко случая, няколко огнища на морбили. А около 7 случая през 2007 до близо отвояване 7 години по-късно. И разбира се, всичко това се отразява в медиите, когато е, се открие огнище. И не когато всичко е наред, никой не говори за това. Вече се каза, че цел, цел, целта, показателят е, за е, премахване на морбилите до 2020 е, година в Европа е потвърден, все още на дневен ред. Тук е, в червено са показани частите от Европа, в които морбилите все още са е-, ендемични. И в Централна Европа, в Русия, в Турция. Така че за много страни въпросът е все още твърде актуален. СЗО препоръчва няколко вакцини, ето това е, това е списъкът на ваксините. Не всяка от тези вакцини е разпространена на практика в Европа. Тук виждате от, една от ваксините как е разпространена. Ретровирусната е тук и, и HPV. Е, значи картината е твърде разнородна. И това е още един проблем. Обхватът на вакцинирането се различава, пострани и вирусът все още е, циркулира широко. Накратко сега СЗО призовава за подновяване на ангажимента. През 2014 година бе прият е, Европейски план за действие в е, областта на вакцинациите, като крайната цел е Европа да бъде свободна от е, предотвратими чрез вакцинация е, болести. При условията на равноправен, висококачествен, безопасен и достъпен финансово достъп до вакцини, Устойчиво е, изкореняване на полиомиелита и на рубеолата – Виждате, това е по, по първа цел горе всички страни да се ангажират е, в подкрепа на иммунизацията като приоритет. Това е едно от, от условията. И този план за действие е прият от всички държави членки, впрочем държави членки на Европейския съюз и от е, е, регион Европа на СЗО. Знаете, препоръките на СЗО не са задължителни, но, но изпълнението им е проява на политическа воля – Е, се натъкват на, ето тези спънки, най- най-важни пречки. Липсата на политическа воля на първо място, <coughs> пропуски в обхващането на населението, колебливостта, е, предубежденията на трето място срещу вакцините, на които трябва да се дава отпор е, чрез просвета, като се ангажират средствата за масово осведомяване. Отново казахме, че когато ваксините са ефикасни, никой не говори за това. Но от друга страна не бива прибързано да се разпространява непроверена информация за, тяхното, за тяхната неефикасност. Интегриране на вакцинациите в е, здравната система, т.е. вакцинациите да станат е, рутинни. Въпрос за достъпа вече на някои малцинствени групи, на, на мигрантите. И пропуски в наблюдението и отчетността. Благодаря. Thank you to you. And uh, now we can continue asking to the Commission. We have here Ms. Uh, Adam. А сега бихме могли да чуем госпожа Адамс, заместник началник на звено здравеопазване 3 от Европейската комисия. Благодаря ви за поканата. Бих искал от самото начало да подчертая, че нашият комисар Кайтис отдава голямо значение на въпроса за вакцинирането. Смята, че той е много важен. И както бе споменато, тук вече е, е, вакцинациите са мощно, ефикасно средство е, и ефективно в финансово изражение. И всички статистически данни е, сочат това и подкрепят идеята за широки е, програми за вакцинация. Има обаче и трудности, една от които е свързана с проявата на категорична политическа воля в подкрепа на, на вакцинациите, е, на, на тяхното прилагане и, и наблюдаване на положителни ефекти. От друга страна въпроса за популяризацията, за здравната просвета. Това все пак, нека припомним, е прерогатива на държавите членки Комисията, разбира се, би могла да подкрепя, да съдейства на държавите членки. Ние го правим, организираме прояви, разпространяваме информация, повишаваме обществената осведоменост, можем да финансираме проучвания и изследвания. Разбира се, от съществено значение тук е дейността на Центъра е, за контрол на болестите. Е, те фактически обезпечават експертно нашите политически разработки. Освен това би трябвало да се общува с а, а, държавите членки в рамките на Комитета за здравна безопасност по решение 1082. Например, по повод на обявената е, е, неотложна ситуация от СЗО във връзка с полиомиелита се състояха такива е, дискусии за координиране на действията на държавите членки. През месец април наскоро обсъдихме с държавите членки дефицита на вакцини в някои случаи. Коклюша беше споменат, например – Отчита се постигнатото по препоръки на съвета. Е, например, за е, препоръка на съвета за сезонния грип. Е, за съжаление, констатацията е, че не всички държави членки са изпълнили плана, обхватът е, тесен. И разбира се, по повод на тези оценки ние правиме препоръки, подсказваме идеи. Организирахме в тази връзка през месец април проява среща на заинтересованите страни, за да се обсъди възможни, да се обсъдят възможните действия за повишаване на обхват. Както казах отново, държавите членки трябва да се ангажират трябва да заявят политическата си воля в подкрепа на, на тази цел за повишаване на обхванатостта на населението, да създадат национална организация, да разпределят задачите по места и този технологичен процес, така да се каже, да е непрекъснат. От политика към програмиране, към е, е, обхват на практика, т.е. извършване на вакцинациите, наблюдение – оценка и обратно да се завърти един такъв политически цикъл. Друг много важен въпрос, който също бе споменат, е за разпространяването на, на информация. Повече трябва да се прави, е, да, да бъдат по, добре осведомявани както политическите решавани, решаващи органи, така и медицинските специалисти. И разбира се, широката общественост. Това са все предизвикателства и ние миналия месец декември приветствахме много радушно заключенията, които споменах, заключенията на съвета. Чрез заключение на съвета винаги е, много резултатно се привлича вниманието към една или друга тема. Заключенията призовават за по-тясно сътрудничество е, и съгласуваност между националните вакцинационни програми. Комисията и държавите членки се приканват в е, тези заключения да работят заедно за разработка на, на програми за действие, за, за обмен на опит и за подобряване на мониторинга. Господин Качпол спомена, че е, пропуските са не само по охват, а и по обратна връзка. В много случаи не знаем каква е всъщност практиката. Та възоснова на заключенията на съвета ние мислим как да, да засилим дейността си по подпомагане на държавите членки за изпълнение на, на целите на СЗО по Европейския план за действие за вакцинация. В частност, насърчаваме държавите членки да обменят информация и добър опит и най-вече с оглед наблюдението и контрола на програмите. Благодаря ви! и с удоволствие ще отговоря на евентуални въпроси. Благодаря. Сега моля колегите, членове на парламента, ако имат въпроси, да заповядат. Госпожа Калденбах. Благодаря. Нямам въпрос. Искам да изкажа своята благодарност. Вакцинирането на децата най-вече се промотира в рамките на събития, които сме организирали заедно с СЗО, с Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията. Има сериозни усилия в тази връзка. Вие представихте успеха, на който ставаме свидетели. Вече беше казано, че когато нещо работи както трябва, ние не говорим за него. Нещата започват да се съобщават е, тогава, когато е, стане лошо. И тогава реагират и родителите. Какво очаквате от нас? Как може ние да ви помогнем? целта ни е обща. А именно да убедим хората, че вакцинирането не само спасява животи, е това е много важно, защото постоянно говорим за прогрес, за економически растеж. Трябва да покажем ясно каква е целта ни, именно да постигнем желаното ниво на вакцинирани лица. Следва да повишим осведомеността, да разпространяваме материали е, с цел всички да имат достъп до вакциниране. Благодаря господин Айкхаут. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за тази толкова дълга реклама за ваксините. Можеш да се зачудиш кои са спонсорите. Правите реклама, казвате, че хората трябва да се вакцинират. Има обаче и противоречиви е, реакции. Онова, което наричате като колебания по отношение на ваксините, съществува. Оставам с впечатлението, че не взимате предвид притесненията на хората, не ги взимате на сериозно. Какво да направим обаче? Има притеснения относно ваксината, наречена Гардазил. Има някои хора, които казват, че това е много голям проблем. Какво ще направим? правите, за да се създадат альтернативи. Не може само да се твърди, че обществеността греши или пък интернет е причината за проблемите. За Гардасил се говори, че има в него алуминий. Никой не иска да се инжектира алуминий. Защо да не се намерят альтернативи тогава? Още нещо, което малко ме дразни, никой не говори за положението в Гърция. Заразните заболявания в момента там се увеличават. И би следвало да обърнете внимание, вие в Европейския център за контрол на заболяванията, какво да направим по този проблем? Как да не допуснем положението да се влуши? Добре е да се говори за стимулиране, за повишаване на осведомеността, но Европейският център трябва да се намеси и не само да казва, че има нужда от допълнителни вакцини, но и да реагира на, на проблеми като тези в Гърция и да предвиди и други политики. Господин Демес Макер, два кратки въпроса. Казахте, че има проблем с производството на някои вакцини. На какво се дължат тези проблеми? Това економически проблеми ли са? Практически ли са? На следващо място говорите за това, че на външните ни граници се разпространяват а, заразни болести. Украина в частност. Много се притеснявам. Няколко пъти съм посещавал тази страна, говорил съм за дребна шарка, за туберкулоза, за детски паралич, само че здравеопазването в тази страна е в колапс. А Украина е само на 3 часа път с самолет. Какво да направим във връзка с проблемите в тази страна? Благодаря, господин Гроте. Благодаря. Стана ясно защо организираме това събитие. Защото има недостатъци. Недостатъчно хора се вакцинират хората разпространяват слухове, казват, че ваксините са вредни. Добре е да се говори за отделните пациенти и за ползата от ваксините. През 2013 година имаше трансгранична заплаха за здравето на хората. Има и директива, е, която се появи в тази връзка 1082, ако не се лъжа е номера. И в резултат на, на всичко това се появи по-добра координация между Европейския център е, за контрол на заболяванията, Европейската агенция по лекарствата и други органи. По отношение на самото вакциниране, има ли някаква възможност в СЗО да се работи за по-голям напредък и какво трябва да се случи, за да има напредък? Как да увеличим броя на децата, които се вакцинират и как да подобрим степента на проникване на вакцините в обществото? Сега, например, представители на всички групи от населението казват, че трябва да се намали използването на антибиотици. Тук също има проблем. Благодаря ви за тази информация, която ни предоставихте и за експозетата. Педичини. Благодаря, господин Педичини. Благодаря, господин председател. Три въпроса ще бъда съвсем кратък. Не сме дошли за да пледираме за използването на лекарства. Много държави членки имат опит с предотвратяването на разпространението на тежки заболявания, като детски паралич, хепатит Б и така нататък. Не разбирам обаче защо в някои страни вакцинирането е задължително, а в други то е просто препоръка. Вижда се, че Броя на вакцинираните лица е много различен в различните държави. Възоснова на, на моделите на развитие на, на, на патогените могат да заявя това. Можем ли да открием някаква връзка между заболеваемостта и броя на вакцинираните лица? Нека да дам един пример с Италия. В Италия има 4 задължителни вакцини – за малките деца говоря. Има и две факултативни вакцини, свързани с грип тип Б. Незадължителните вакцини обаче се предлагат само в пакет. И това е нещо много сериозно. Защото Поливалентното вакциниране може да доведе до поражение върху имунната система. Добре е да осъзнаем, че понякога не е необходимо да се правят някои вакцини и освен това е скъпо да се, да се вакцинират хората. В Холандия има Например, списък с задължителни вакцини и е, се предвижда възможност за, за финансиране. Никой обаче не налага на цялото население какво да прави. Искам да попитам като цяло за, за, за родителите. Родителите информират ли се за това какви могат да бъдат страничните ефекти? Е, как може проучванията да се правят от компании, които произвеждат самите вакцини? Говоря за проучванията във връзка с страничните ефекти. Благодаря, можем да започнем с отговорите. Благодаря за проявения интерес и за въпросите. Ще отговарям подред. Как може да помогне Европейския парламент? всеки може да заяви, да, трябва да се пледира за ваксините, защото те са полезни. По отношение на наблюдението обаче може да има по-конкретни мерки. Може да се предприемат и инициативи за достигане на ваксините до онова население, което няма кой знае какъв достъп до тях. Това са областите, в които може да се работи. В отговор на втория въпрос. Откритостта и прозрачността са изключително важни. Мога без проблем да говоря в рамките на цяло заседание е, за това какво можем да направим по отношение на Гърция. Бяха ме поканили обаче да говоря за, за ваксините и ето защо говоря за ваксините. Много може да се говори за Гърция и за вакцинирането там и за проблемите. Откритостта и прозрачността, подкрепени от добра научна информация, са най-важното тук знаете какво става, когато има лоша научна информация прословутото проучване, според което аутизма е свързан с така наречената вакцина ММР. По отношение на алуминия. Алуминия се използва в ваксините откакто те съществуват и няма доказателства, че той е, води до е, увреждане. Алуминия е много важен, защото той засилва силата, потенциала на самата е, вакцина но няма доказателства, че той представлява опасност сам по себе си. По отношение на кок... На, на коклюша, какви са проблемите? И затрудненията с производството, и как можем да вакцинираме повече хора от тези, които се вакцинират сега. Когато има научна информация в подкрепа на ваксините, тя трябва да се разпространява. В България, например, има една отлична кампания, информационна кампания сред ромите за ползата от вакцинирането и една такава практика може да се предприеме във всички страни. Можем ли да сравним степента на проникване на ваксините? Да, има математически модели, сложни модели, които демонстрират какъв е, брой хора трябва да са вакцинирани, за да се попречи на разпространението на някаква болест или зараза. Има информация, видяхте я, е, какви проценти трябва да бъдат е, вакцинирани, колко хора от населението трябва да се вакцинират, за да се прекрати, например, разпространението на дребна шарка. Тези проценти не са измислени просто така те са възосновата на научна информация. А колко от тези цели се постигат, това вече е друг въпрос. Има големи списъци с противопоказания във връзка с ваксините. Това е част от дебата около самото вакциниране и дебата трябва да продължи. Интересно е, че едно определено противопоказание въжи за, за всички. Например, когато някой е, е алергичен към яйца, не трябва да бъде вакциниран с определена вакцина. Това е така за този конкретен случай, за, за, за определеното противопоказание. Но има други противопоказания, които не въжат за всички и това трябва да се вземе предвид. Благодаря ви за изключително интересните въпроси. Позволете да започна от е, казаното от госпожа Каренбак и от това, което чуваме тук в парламента. Да, парламентът има много важна роля при лансирането на политиката и контролиране на изпълнението в е, хода на диалога, консултациите, допитванията с държавите членки. Е, изключително е важно да се гарантира достъпа до ваксините. Важно е също така проблема да бъде видим, да бъде ясен. Това ще ни помогне да разрешим проблема, да наблюдаваме процесите, да можем да реагираме, що се отнася е, до вакцинирането на хората. В никакъв случай не, не сме правили реклама с нашите експозета. Просто искахме да разгледаме а, как стоят нещата от научна гледна точка, както каза и колегата. Ние основаваме всички тези констатации на научна основа, а не на а, слухове. Трябва да се има предвид, разбира се, научното изследване, но тогава, когато няма научни доказателства, просто трябва да спрем да говорим за нещо, което някой някъде е казал или писал. А, изключително важно е а, да се докаже дали има странични явления. Имам предвид тук и алуминия, и живака. И в СЗО ние правим оценка на всичко това и установяваме констатациите си а, с помощта на независими учени. В крайна сметка установяваме, че е, подобни слухове не се основават на научни резултати. Така че насърчавам всички, нека е, се обърне на всичко това. Така че когато науката посочи, че нещо не се случва, а продължава искането допълнителни научни доказателства да се предоставят по случая, някак си попадаме в е, един порочен кръг и никога не можем да излезем от него. Сега, що се отнася до другите въпроси? Украина, например, и граничните държави. Да, това е сериозен проблем. Трябва да го следим внимателно. Най-добрата защита е да гарантираме максимално обхващане с вакцини на населението. В крайна сметка това е изключително важен начин за профилактика, за защита на гражданите. А по този начин може да се помогне и на украинците да се, е, да се защитят от тези заболявания. Наистина има програма за сътрудничество и с Гърция, която е в ход последните 4-5 години. Ние работим съвместно с тях за промяна на тяхната система, така че обхватът да се увеличи на вакцинираните хора, особено сред по-бедното население. От това, което зная от работата на нашите проекти, мога да кажа, че има напредък значителен напредък през последните години. Разбира се, цялостната обстановка оказва въздействие на напредъка в отрасъла. Все още наистина има какво да се желае. Що се отнася до обхвата? Отново позволете да подчертая, Как можем да защитим населението? Какъв обхват е нужен на вакцинирането? Например, 75% вакцинирането срещу грип е цел. Така че ние провеждаме своите адхок конференции по отделните заболявания. Процентът може да е различен. Има проучвания. Не зная дали има странични явления, свързани с а, а, комбинираните вакцини. Така че не мисля, че това е съображение. Може да ни притеснява, например, цената трябва да имаме предвид е, и е, цената е, и разходите, които биха възникнали, ако се разрази една епидемия, например, от грип А или Б или от друго заболяване. Така че трябва да можем да поглеждаме винаги а, анализирания обект от двете страни, за да можем да стигнем до едни категорични констатации. Ще спра до тук. Благодаря. Комисията, дали желаете да отговорите? А, накратко. Подкрепям напълно казаното от колегите, що се отнася до членовете на Европейския парламент. Това е една компетенция на държавите членки, които трябва да преведат в действие, трябва да организират вакцинирането. Разбира се, депутатите в националните парламенти също имат каква роля, която могат да изиграят. Що се отнася до задаваните въпроси от парламента, ние получаваме много въпроси във връзка с вакцинирането. Искат се общи програми за вакциниране, е, как можем да координираме подобни програми, но това не е в рамките на нашите правомощия. Това са правомощия на държавите членки. Разбира се, депутатите имат много важна роля в тази насока. Сега, Що се отнася до а, някои коментари, изказани от граждани? Много важно е да знаем какво е общественото мнение. Но в крайна сметка подчертавам необходимостта от доказателства, от научни доказателства, върху които ние да стъпим при разработката на нашата политика. Толкова мога да кажа по този въпрос. Що се отнася до Гърция? Ние работим много в тази насока е, и когато възникне проблем в нашата комисия по сигурност е, се е, разисква. Например, наскоро четири държави членки, засегнати от миграционните въпроси, повдигнаха въпроси. Ние им помогнахме в нашия комитет, за да мож, могат да разработят своите инструменти в областта на убежището Тоест, установяваме връзки с други области, по които работи Комисията на непременно здравоопазването, но, например, вътрешни работи, там където се работи по въпросите за даване на обежище. Що се отнася до недостига на вакцина? Ние по-настоящем разискваме този въпрос в Европейската агенция по лекарствата и съответно е, звената в Генерална дирекция е, Санте, за да можем да направим цялостна оценка на положението. А също така поддържаме контакт и с отрасъла, за да е, разберем какъв е проблема. Дали става въпрос за производство или за стандарти. Това е също работа в ход на изпълнение. Thank you very much. Председателя, благодаря. Мисля, че с това можем да приключим, но трябва да се върнем на 17-та точка, преди да приключим за днес, защото пропуснах да кажа какви са пропоръките на координаторите. Те са разпространени по електронен път и ако нямате възражения, могат да бъдат съответно одобрени. Следващото заседание, искам да ви напомня, ще се проведе на 22 июни имаме е, съвместно изслушване ДВНВ относно стратегическите цели на развитие. И на 25 ти е, ще бъде следващото ни заседание преди обяд в Брюксел. Благодаря. С това приключваме дългото заседание от вчера до днес. Благодаря.